Председателят е получил искане за назначаване в една от комисиите. Това се публикува в протокола от това заседание. Ако няма възражения, можем да